Possiamo cominciare, grazie. Да започваме. Ако сте готови. Проектът за дневен ред беше изпратен по електронната поща на 3 ноември на английски язик. Както винаги, искам да кажа, че това заседание на нашата комисия се предава на живо по интернет и работните езици са записани. Преминаваме към трета точка съобщение на Комисията до Европейския парламент, до съвета и до Европейска сметна палата. Повече или по-малко проверки постигна точното равновесие между административните разходи за контрол и риск от грешки. Ще дам думата на докладчика Йоргос Кацимаркакис. Благодаря, господин председател. Добре дошли днес в тази не толкова пълна зала днес, но повечето депутати ни уветомиха и по-скоро от групата на социалистите, че трябва да присъстват на други заседания, но по-голямата част от останалата част от депутатите ще дойдат. Господин комисаря Чемета е също тук. Господа, госпожа Калио също е тук. Тя е представител на Сметната палата и с тях ще е, обсъдим дума, темата, свързана с е, допустимия риск от грешки. Комисията направи едно предложение как трябва да се справяме с е, тези грешки и тук не става просто толкова за начина по който ще се справяме с тези грешки, а въобще дали ще се справяме с тези грешки. Няма научна формулировка за понятието допустим риск от грешки. Благодаря на секретарята за тяхното съдействие при из... разпространението на документите. Може да ги намерите в вашите папки. Като документ разделен на три части, увод, е, е, история и така нататък. Също има и в документа част, която описва какво, какви са били действията на парламента в тази насока, също а, аргументите за и против. А, опитали сме се и една альтернатива да посочим на тази посочена от комисията. А, Първото предложение било внесено през 2003 година, но затова повече по-нататък. Концепцията е въведена от Сметната палата през 2004 година. И тук не става толкова много а, дума за допустими грешки или допустима измама, а става въпрос за една философска концепция, както вече казах – допустим риск от грешки, както също така вече посочих, няма конкретна дефиниция на това понятие. Такъв прак може да бъде въведен, ако и има доказателства, че всички други мерки са били предприяти, смисъл мерки, за да не се стигне до тези грешки. Има един проблемен аспект – Миналата седмица беше публикуван доклада на Сметната палата, и който на, в който на много места се посочва, че контролът и административната система в държавите членки не функционира. В глава 4, точка 23, Сметната палата посочва, че 30% от средствата не е трябвало да бъдат отпускани и то възоснова на пропуски и грешки в контролните системи. Знаем, че тези контролни системи струват пари. Те са много сложни, но в същото време трябва да признаем, че в рамките на обучение и последваща квалификация на персонала може по-добре да се борави с тези системи. В държавите членки се допускат по-голямата част от грешките и ето защо много от тези мерки могат да бъдат приложени точно там. Оценката на Сметната палата ни зарадва от друга страна, тъй като в областта на политиката на сближаване грешките са намалели с 3%. И това се е случило, защото е имало много добри предпоставки. Държавите членки които са отпускали средства без да ги контролират добре, не са били сред а, тези отпускащи средства за политиката на кохезия. Плащанията просто не са били извършени и ето защо тези произволни извадки в Испания, в Италия не са били направени през 2009 година. Това е добрата новина. Контролните механизми на комисията функционират, вътре в комисията функционират и което води всъщност при откриване на нарушения и е, до прекратяване на плащанията. Това е един положителен пример. Има и много отрицателни примери, които все още не са проучени. Ние смятаме, че докато Системите в държавите членки са само отчасти функциониращи и това е нещо, което посочва и Сметната палата. Има много възможности за въвеждане на мерки, които да подобрят контрола и да намалят риска от грешки. Предложението на комисията ще струва доста е, пари. Ето защо комисията иска да се увеличи процента на допустимите грешки. Ние обаче искаме да постъпим по точно обратния начин. Първо, да се отстранят проблемите и може би най-накрая да говорим за една альтернатива. Кои са проблемите? Проблемите са тези, че финансовите министри отказват да подпишат своята документация. Имам предвид тук декларацията за управление на средствата. Трябва да се последва примера на Швеция и на Холандия в тази насока. А, комисията също отказва да подпише документа, декларацията, която се издава от комисията – Господин Шемата, вие знаете, че за този проблем и че годишният доклад трябва да бъде подписан от всички съответни комисари. При някои страни се получава така, че те автоматично повтарят една и съща грешка. Да речем Гърция и случаят Аякс. Няма система за изготвяне на кадастър там. И 10 години, 10 години трябваше да минат, докато комисията прекрати изплащането на средства. Ето защо казвам, че става един автоматичен процес, без да а, се оказва някакво влияние върху прекратяване изплащането на средства. Дали ще бъдат а, премахнати или временно прекъснати тези средства, няма значение, но трябва да се направи нещо, защото този автоматизъм съществува. Това, за което също така говорихме, са мерки за ефективността на предприеманите мерки. Това е така нареченият оценъчен доклад – който става задължителен след договора от Лисабон. По този начин ще се даде възможност по-добре да може да оценявате собствената ви работа и да може да измервате степента на постигане на политическите цели, които вие самите си залагате. Относно възстановяването е, на средствата, трябва да се внимава какво се случва. Искам да спомена тук доклада за годишните сметки. За първи път има такъв доклад, публикуван. Той прави един обзор на това какво или какво не са направили държавите членки. Когато погледнем тези годишни сметки става ясно, че Испания за периода 2000-2006 година в областта на политиката на сближаване именно всички фондове свързани с социални въпроси, регионални въпроси. Има потвърдена, потвърдена информация, че 2,5 милиарда евро са били изплатени неправомерно. 2,5 милиарда евро са били изплатени на Испания. Какво е върнато от тази сума? Петдесет милиона евро. Това е информацията подадена от страна на комисията. Значи от 2,5 милиарда евро отпуснати средства са върнати само 57 милиона. това е едно много голямо несъответствие. И благодаря на комисията, че те започват да назовават нещата с истинските им имена, започват да назовават виновниците. Трябва да се посипва сол в раната и да се а, показва реалността. Цифрите са очевадни и в такъв случай трябва да помолиме комисията, държавите членки, които не се държат по съответния начин. Аз назовах Испания, но мога да назова и Италия и а, Гърция. Имаше редица проекти, при които имаше проблеми. 21 проекта бяха това на брой. Също и Германия. Да, съжалявам, госпожо колега, но тук остава въпроса за данъчни средства. Това са средства на хората, които избират както мен, така и вас. Не искам да забулвам истината. Всичко е ясно, има го черно на бяло. Трябва най-накрая да започнем да се справяме с тези цифри в областта на регионалната политика Германия не е в състояние да въведе една система за контрол, защото това е една федерална държава. И финансовия мини- министр а, отказва да подаде такава декларация за управление. Аз критикувам това негово действие. Искам да спра до тук като кажа, альтернативата, която прилагаме в работния документ номер 4, Тя се подовава на доклада на Комисията за служебна отговорност през 2003 година. Документът е разпределен съгласно политическите области, политическите цели. Комисията прави оценка на отделните, на отделния процент на грешки по държави членки, също и какво е качеството на контролния механизъм. Той, той е различно в държавите членки. Трябва да има един ясен поглед върху нещата. А, тези, този доклад за годишните сметки е първата стъпка в правилната насока. Сметната Палата ще проверява коректността на разходваните средства и това, тази проверка ще е по-лесна възоснова на матрицата, която се предлага в този документ. Установените грешки и е, установяването размера на възстановените средства също ще бъде проследявано по-добре. Само дори 10% да бъдат възвърнати, това ще е една много голяма сума. Искам също и да благодаря на представителя на Сметната палата, който е експерт и е днес на наше разположение. Благодаря. Благодаря ви. Веднага давам думата на представителя на Сметната палата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Ще направя няколко наблюдения във връзка с дефиницията, целите и приложението на понятието допустим риск от грешки. Както каза докладчикът, Сметната палата за единият одитен модел въведе понятието допустим риск от анализ. Там се говори за необходимостта за, устан... за постигане на баланс между оценка на риска и разходите. Системата за контрол не може да се стреми към нулев риск, не защото това би било твърде скъпо, защото едва ли е реалистично. Ето защо и известно ниво известна степен на риска винаги ще съществува, когато се изпълняват програми. Що се отнася до целите, Сметната палата във своето становище от за 2010 година каза, че за да се постигне надежна картина за програмите за разходи и приходи, изисква оценка на управленската структура на програмите. С други думи, комисията следва да разгледа слабостите в съществуващите системи, да анализира разходите и ползите от различните промени. Когато анализът говори, че не може да се постигне висока степен на спазване на правилата, са възможни няколко варианта. Тук влиза упростяване на правилата, преоформяне на програмите или толерантно за по-високо ниво на неспазване. Освен това, както Сметната палата вече каза в своят документ за размисъл, изпратен на Европейския парламент през 2009 година, всяко сравнение между ползата и разходите на контролните механизми трябва да се основават на разумна убеденост, че контролът се прилага по ефективен и ефикасен начин. В случая това не е така. В годишния си доклад от 2009 година Сметната палата посочва, че е необходимо да се усъвършенстват управленските системи, които са все още частично ефективни. За да се постигне информирано решение за допустим риск от грешки, ни е необходимо да изчислим разходът на контрол на всички нива, в това число самата комисия и държавите членки. Трябва също така да познаваме функцията, т.е. взаимоотношенията между разходите за контрол и грешките, които биха се установили в популацията в която се осъществяват различните видове контрол. От емпирична гледна точка можем да допуснем, че повече контрол означава по-малко грешки, само че е трудно да видим как можем да представим точният вид на кривата. Тази година комисията представи предложение за допустим риск от грешки в проекта за преработен финансов регламент. Това предложение изисква законодателно правомощие, за да се вземе решение за нивото на допустим риск от грешки. Как да се постигне това? Възможно е да се обърне внимание на бившите, на, в, на процент от грешки в предишни периоди. Но одитните резултати за 2009 година можеха да ни е, кажат е, онова, от което имаме нужда в тази дискусия, а именно, че комисията, като прилага стрикно правилата, е, може да постигне по-добри резултати от един и същи контролен модел където сме, какво е нивото тази година? Що се отнася до приложението? За разлика от това, което споменах за евентуалните цели за допустимия риск от грешки, Сметната палата в предложението си за реформа на финансовия регламент казва, че комисията използва допустимия риск от грешки като основа, на която да се вземат решения за нивото на не на нередно използване на средство. Предложението не изисква комисията да разгледа други елементи, свързани с тази идея. В своето становище от 1 януари 2010 година Сметната палата препоръчва да се приложат набор от принципи, когато се преразглеждат програми. Задава се въпроса дали е възможно да се. дали ще има някаква полза от това. Разглеждането на тези принципи заедно с, останалия, с оставащия, запазващия се риск от грешки в съществуващите програми може да ни предостави информация тогава, когато се преразглеждат съществуващи програми или се взимат решения за нови програми и се обсъжда секторно законодателство в рамките на дискусията за следващата многодишна финансова рамка. Това би бил добър подход към приложението на подхода за допустим рискогрешки, преотходящ в момент, в който комисията подготвя ново законодателство. И накрая няколко думи за ролята и отговорностите. В своето становище за реформата Сметната палата казва, че идеята за допустим риск от грешки следва да се обсъди от съвета и парламента и да, да се вземе решение дали законодателният орган ще определи прак от допустим риск от грешки. От друга страна, дефиницията на същественост е, е нещо, за което трябва да вземе решение външният аудитор. Сметната палата е длъжна да определи прак на същественост в съответствие с международните аудитни стандарти. Тези стандарти изискват външният аудитор да прилага професионална преценка, когато определя нивото на същественост на нивото на планиране на одита и да обсъди дали съвкупната грешка, която присъства, е, съответства на, на нивото на допустимата грешка. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Шемета. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Искам да ви благодаря за поканата и за възможността да представя гледната точка на Европейската комисия, комисия относно идеята за допустим риск от грешки ситуацията днес е и какъв е пътя напред. Както знаете, понятието допустим риск от грешки беше предложено от палатата в становището и за 2004 за единият одитен модел според това становище, различните бюджетни сфери са подложени на различни профили на риск, които се държат на модела на управление, както и на взаимодействието с крайните бенефициенти. Европейския парламент и съвета от тогава многократно са заявявали интереса си за по-нататъчно развиване на тази концепция на базата на предложение на Европейската комисия. По ваше предложение, първото предложение за сферата на енергетиката и транспорта беше представено през май. В началото на тази година Сметната палата подчерта отново необходимостта да се подобри контрола, който да бъде ефективен от гледна точка на разходите, като се прилага подхода за риск, така както беше посочено в първото становище за 2010. Къде се намираме днес? Всяка дискусия за допустимия риск трябва да се базира на общо разбиране. Тази концепция, по мое мнение, трябва да се разглежда като ново средство, което се базира на рисковата среда, като се опитваме също риск, а, разходите за контрола да бъдат пропорционални на ползите и да се поддържа на разумно ниво риска от а, грешки, които могат да бъдат установени. Това ясно подчертава принципа на доброто финансово управление, така както е заложен в член 27 на финансовия регламент. Какво означава това на практика? Рискът е важен въпрос във всички наши програми. Това е нещо, което комисията гледа много сериозно. Ние правим 1,8 милиона плащания всяка година по цял свят в различни сфери на политиката. Някои от тях са пряко на бенефициентите, например сферата на научните изследвания. Голямото мнозинство от средствата обаче става чрез изпълнителни партньори, а именно власти от държавите членки, които извършват плащанията на крайните бенефициенти. И рисковете от грешки при тези плащания се различават значително според различните сфери на политиката, сложността на ситуацията, вида, управленски модел, както и други фактори. Така има висок риск, който е значим в сравнение с други области, особено по програми, свързани с съвместно управление и извършването на преки плащания на крайните бенефициенти, за тях се гледа като на по-рискови. Ситуацията е още по-лоша, когато става дума за правилата за допустимост, които са доста съществени. ДАС за 2009 година беше първият, който посочва, че процента на грешки в целия бюджет е в диапазона от 2 до 5%. Има значително подобряване в кохезионната политика. Резултатът е постигнат чрез по-добър, по-ефективен контрол, както упростяването на правилата в някои сфери. В частност, ние направихме значителни усилия за подобряване на контрола, чрез подобряване на контрола от страна държави членки върху кохезионната политика, както и по засилен контрол за финансовия период 2007 и 2013. Освен това, ние прекратяваме плащания, когато бъдат установени проблеми. Например, в кохезионната политика в момента 40 програми а, са в етап на временно или по-трайно прекъсване на обща стойност 1,750 милиона евро. През 2009 комисията прие 15 решения за прекратяване на плащания. През 2010 този брой почти се удвои. Това са решения, които винаги е трудно да бъдат взети има силен натиск понякога, но комисията изпълнява своите ангажименти и аз се радвам, че нашите усилия водят до значително намаляване на процента на грешки в кохезионната политика. Нека да ви приведа конкретен пример за това какво правим, когато се установят някакви недостатъци. През 2007 комисията установи нередности в управлението на средства по ФАР от две български изпълнителни агенции. Бяха съгласувани коригиращи мерки с българските власти, за да бъдат разрешени проблемите в системите на контрол. Комисията временно спря изплащанията до реализирането на коригиращите мерки от националните власти. Но поради липсата на достатъчен напредък от българските власти, комисията реши да оттегли правомощията за управление на двете агенции. Това стана през юли 2008 година. Това доведе до значителен финансов, за фин, значителна финансова загуба за България. Решението за прекратяване на плащанията на средства е ясен сигнал и за държавите членки, страните кандидатки потенциални кандидатки относно важността, която се отдава на доброто финансово управление. В годишният доклад за дейността се обръща особено внимание на резултатите от контрола и също как се разрешават проблемите, когато те бъдат констатирани. Както казах тук в пленарна зала, добрите резултати за 2009, констатирани от палатата, не означават, че процента на грешки няма да се увеличи в бъдеще, ако не бъдат продължени действията по упражняване на контрол от страна на управляващите органи в държавите членки. В много области ние увеличихме и броя на контрола с оглед да бъдат установ... констатирани на време грешките. Държавите членки, например, са извършили през 2008 повече от 300 000 проверки на място за финансова 2009 година, което е 8% от общия процент на бенефициентите. Разходите възлизат на 985 милиона евро, т.е. 7,27% от средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Но ние не можем да продължим да увеличаваме броя на контрола непрекъснато, защото това струва пари и създава бреме върху бенефициентите. В сферата на научните изследвания, енергетиката и транспорта анализа ни показва, че в сравнение с сегашния 3% процент на грешки намаляването му на 2% ще доведе до допълнителни разходи в размер на 90 до 150 милиона евро за извършване на проверки на място и това не е подход, който е ефективен от гледна точка на разходите и не допринася за спазване на принципа за доброто финансово управление. Въпросът, който трябва днес заедно да разгледаме е дали е реалистично да предвиждаме допълнително упростяване в следващите програми, като се фокусираме върху тяхният ефект, дали а, трябва да съгласуваме стратегия за контрол, която да е ефикасна с оглед на разходите, базирана на риска и да дава достатъчно а, уверение, а, че ще бъдат а, смекчени наличните рискове. Комисията многократно е подчертавала, че не става а, дума за премахване на прага на същественост, който е, а, е възприят от външните аудитори. Това е важен инструмент а, за тях Подходът за допустимия риск от грешки означава да имаме такъв механизъм за контрол, който се базира на знанията, на разходите, на ползите и на средата, свързана с риска. Новата стратегия за контрол не трябва да се отнася само до комисията в прякото управление, в други управленски модели, като съвместното управление, също Участниците имат задължението да прилагат механизми за контрол по начин, който да дава достатъчни уверения, че рисковете са достатъчно отчетени. Това ще се направи при прегледа на финансовия регламент. Националните разплащателни органи ще трябва всяка година да представят декларация за управление. Сметната палата ни каза, че съгласно подхода за допустимия риск от грешки, интензитета на проверките може да бъде установен с оглед на разходите и ползите и също нивото на допустимия риск ще варира между различните бюджетни сфери, в зависимост от конкретния риск и разходи. Но трябва да се направи предвижване към ефективен контрол, не да се търсят тези химерни 2% в всички области. Декларацията за достоверност се дава годишно, докато програмите са многогодишни, което означава, че грешките се установяват и коригират към края на програмите. За това трябва да се намали нивото на остатъчни грешки на по-ранен етап. Освен това, допустимия риск от грешки, който се отчита ежегодно, трябва да бъде основа, върху която се установява процента на грешки през съответната година. Одитите и контрола трябва да донесат, доведат до коригирането на е, грешките, констатирани по време на бюджетната година. Целта е остатъчният процент от грешки в края на програмата да бъде е, по-нисък. Как е, се съчетава допустимия риск от грешки с упростяването? Сметната палата подчертава, че една от причините за грешките е сложността на правилата за допустимост, включително свързаните с обществени поръчки за структурните фондове. За това упростяването на тези правила може да доведе до наляване на грешките. Комисията също счита, че опростяването на правилата за допустимост са важен фактор за намаляване на рисковете от грешки в бъдеще в определени сфери на политиката. Същевременно е важно да имаме предвид, че правилата са наложителни, за да могат целите на политиката да бъдат постигани. Ясно е, че всички заинтересовани а, страни са за упростяването по принцип. неотдавна е изготвен доклад на комисията ИТРЕ за упростяване на прилагането на научно-изследователската рамкова програма подчертава, че управлението на финансирането в научната област трябва да се базира в по-голяма степен на доверието а, и да отчита допустимия риск. Когато комисията прави конкретни предложения, трябва да има общо разбиране за целите на политиката, рисковете и да се търси най-добрият с оглед на разходите начин за постигането на резултати. Комисията ще приеме съобщение през декември, което да послужи като основа за дискусии с законодателния орган. Допустимия риск от грешки и упростяването не се изключват взаимно. По-скоро се допълват. Считам, че един подход, който се основава на стратегия, ефикасна с оглед на разходите и очищаща риска, би трябвало да позволи по-добра оценка от страна на комисията и на останалите финансови учаственици в управлението на финансовите средства да вземат нужните решения. И така, какво смята комисията? Следва да се отчитат сегашните рискове при сегашния период и какъв ще бъде ефекта върху освобождаването от отговорност до 2018. Комисията ще продължи да подобрява ефикасността на контрола там, където е възможно и ще насърчи държавите членки да го правят. Ще предприемем строги мерки там, където бъдат констатирани слабости а, чрез а, прекратяване а, или прекъсване на плащанията. Също ще се предоставят доклади за ефективността на разходите за системите на контрол. Ще продължи и диалога с законодателния орган за намирането на решения по какъв начин да се постигнат тези 2% допустими грешки в някои области. Ние не търсим вратички за получаване на положителна декларация за достоверност. По-скоро ние искаме да имаме критерии, на базата на които да извършваме оценка на изпълнението. Ще продължим диалога по този въпрос за намирането на решение и за периода след 2013 и да отчетем как това ще се отрази върху декларацията за достоверност. Ние също разчитаме на вашата подкрепа в управлението, както и значително подобряване на упростяването на правилата за периода 2013. Благодаря ви за вниманието. Сега продължаваме с дискусията. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички които се изказаха до сега и най-вече на докладчика. Много въпроси стоят отворени. Първо, можем да си зададем въпросът, свързан с добавената стойност, свързана с повечето проверки. И Всъщност трябва да се цели това, че бенефициентът получил средствата да допуска по-малко грешки. Каква, какво ще е последствието, ако се повиши прагът на допустимите грешки? Какво ще е посланието, което ще се изпрати с тази мярка? Ние искаме да подобрим качеството на оценките, които се извършват като цяло. Ако кажем, че процента на грешките не е нула, то тогава трябва да направим всичко възможно процента на грешките да бъде сведен до минимум. С това послание да излезем пред нашите избиратели. Тази тема трябва да бъде по повече обсъжена в публичното пространство. Трябва на всички нива да се прави опит за намаляване на грешките. Много въпроси възникват в тази насока и ние трябва да работим съвместно и в бъдеще. Благодаря, госпожа Яла. Eh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Каци Маркакис той представи един испански пример, говори за прага на същественост и ни даде, цитира 1%, 3%. Има обаче други страни, в които подобни данни не са само в политиката за сближаване. Всички ние трябва да работим, за да се усъвършенства преодитната система, което, откъдето проистичат проблемите. Мисля, че тази година нещата са доста по-добри. Аз самата бих искала да говорим за проценти, а не за понятия и концепции, защото ако има разлика между хиляда милиона и някаква друга цифра, това означава е, разлика, възлизаща на трицифрено число, само че всичко е относително. Тогава, когато сумите са големи, тогава и е, стоеността на грешките е много по-чувствителна. Е, в някои от работните документи се създава впечатлението, че е възможно да се постигне прозрачност в интерес на гражданите. Ние трябва да направим така, че да, да изясним на гражданите, че не е възможно нулев процент от грешки. Само, че трябва да можем да обясним на гражданите как функционира системата. Ето защо дебатът е толкова важен и много се радвам, че тук е представена Сметната палата. Радвам се, че тя ни, ка, ни представи евентуалните несъвършенства в концепцията. Наясно съм, че трябва да упростяваме, не само за да помогнем на тези, които управляват системата, но и за да дадем възможност на гражданите да разберат, че процент от грешки в определена област е неизбежен. Има области, в които проверките не се извършват толкова лесно. В федералните държави, например, се осъществяват не само одити, което е част от системата, но и насрещно подписване от министра на финансите. понякога е трудно да се види как точно са се развили нещата. В федерална... Нещата в Германия като федерална система са по-различни, отколкото в Испания или Швеция, например. При всички случаи ние трябва да анализираме нещата от политическа и управленска гледна точка и да направим така, че да осигурим по-добро да, да осигурим условия за по-добро управление на системата. В девета точка на работен документ 3 господин Кацимаркакис казва, че ние искаме от държавите членки да представят отчет за начина по който се е, изразходват средствата, но по този начин няма да помогнем на държавите членки. Аз бих искала да помогнем на държавите членки. да им помогнем да взимат политически решения, свързани с избягването на грешките. Ние сме допуснали един демократичен дефицит и това е една от областите, в които съветът не е могъл да направи кой знае какво. Сега водим засилено сътрудничество, засилен диалог – между националните парламенти, националните сметни палати и Европейската сметна палата. И мисля, че тази дискусия представлява добра възможност да потърсим начини за усъвършенстване на системата и за установяване на грешките преди те да възникнат вместо да предприемаме мерки за корекция, тъй като тогава решенията никога не са напълно удовлетворителни. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Смятам, че комисията правилно посочи в концепцията за допустимия риск за грешки, че този въпрос трябва да се разгледа обстойно. Ясно е, Ясно е, че когато се отнася до международната помощ, допусканите грешки, допустимите грешки ще са едни в сравнение с друг вид помощи. В трети държави администрацията не функционира много добре. Те дори не могат да се справят и с държавните си е, субсидии. Така да се каже, в първи етап на анализа трябва да се определи какъв точно ще е прагът на допустимите грешки и за какво ще допренесе той. Съвета от една страна трябва да одобрява средствата и да се погрижи за това как да бъдат намален процентът на грешките. На следващо място трябва също така да се посочват грешките, когато се допускат. В Германия, например, тези произволни извадки не показва точно какъв е контролния механизъм. Има редица пропуски в него. Аз като представител на Германия съм за това да се проведе една дискусия с представители на отделните федерални провинции. И целта да бъде в бъдеще да се намали процентът на допусканите грешки. И преди такъв дебат, може би, ще се постави и въпросът за подписа на финансовия министр, който да удостоверява разходването на средствата на нашите данакоплатци. Много внимателно прочетох съобщението на комисията – и видя как се подхожда с контрола на разходите по отделните пера. И как се процедур, процедира с средства, които са били отпуснати неправомерно и тази грешка се открива в последствие. Но то, тези тип грешки не са в а, сферата на политическите, политическия прак на допускани грешки. В сегашната ни дискусия беше застъпен въпроса за ефективността на тези, контр... на тези проверки. Понякога е по-разумно някои неща да бъдат преувеличени и да се види къде са слабостите. Може би а, така ще бъдат намалени разходите за одит и контрол. Ако грешките се увеличат, ще се увеличат и разходите за контрол, но всъщност едното не следва автоматично друго, другото. Може и да е така, може и да не е така. Просто не съществува един а, перфектен свят. Но когато говорим за допустим риск от грешки, тези грешки са най-скъпоструващите, затова те трябва да бъдат предотвратени. Те не са най-често допусканите грешки или пък са грешки, които съществуват в системата. Според мен, рискът, допустимият риск за грешки трябва да включва не само средствата разходвани за проверки. Всеки, който се занимава с обществени поръчки, знае, че има много разпоредби, които целят едно да предотвратят манипулация, да предотвратят злоупотреба с средствата. В Северен Лайн Фалия има също такива разпоредби. Има и грешки, които могат да попаднат в това понятие допустим риск от грешки. Въпросът е кои грешки могат да се считат за допустими грешки, свързани с, с тръжната процедура, грешки, които не водят след себе си големи разходи. Може би и такива въпроси трябва да бъдат разгледани от комисията. Гос... Колегата Ческова. Děkuji, pane předsedo, vážený pane Благодаря, господин председател. Дами и господа, Аз съм сравнително нов в този парламент. Преди това дълги години съм работила в местното самоуправление в Прага. Много от нещата, които обсъждаме тук, са съвършено нови за мен, но бих искала да кажа няколко неща. Допустимият риск от грешки е понятие, което не мога да приема. Не мога да се представя в местното съуправление, където съм работила години наред като а, председател на комисията по а, финансов контрол. И аз сега съм в Европейския парламент, опитвам се да разбера от нова гледна точка финансовия контрол, но когато говорим за критериите за допустимия риск от грешки а, или официалното определение за този допустим риск от грешки, това ме изпълва с скептицизъм. Сметната палата може да използва тази система, но от друга страна аз не съм съвсем убедена дали когато казваме, че в някои сфери на политиката и по някои програми можем да допуснем грешки, това не означава ли, че ние подкрепяме онези, които нарушават по някаква би правилата. Въпреки това, аз бих желала да благодаря на докладчика. Ценя високо днешния дебат. Проявявам силен интерес към този въпрос, откакто съм тук. И за мен непрекъснато възникват изненади. Въпреки това, искам да благодаря на всички ви. Нека да отправим апел към държавите членки. Това е нещо, което бих могла да подкрепя. Благодаря. Колегата за има думата. Благодаря. Господин председател, благодаря на Европейската комисия, на Сметната палата и на докладчика за участието им. Този дебат е изключително важен – много е трудно да предложим точен отговор. Някои казват, е, че това, което правят някои държави членки, не е достатъчно да бъдем откровени, обаче в някои страни проблемите са по-сериозни, отколкото в други. Ние трябва обаче да постигнем съгласие по целта и целта трябва да бъде да се намали процента от грешки, т.е. минимален процент от грешки. Нулев процент е невъзможно, само че трябва да направим така, че процентът от грешки да е минимален. И по тази причина дебатът е труден, защото тогава, когато говорим за допустим риск от грешки, по-конкретно в една малка страна, откъдето аз идвам, т.е. Дания, имаме, създава впечатлението, че ние приемаме немалко грешки. И има освен това, се смята, че някои грешки просто биват успешно прикривани а онези, които са по-малко ловки, биват а, хващани. Тоест, ние трябва да търсим минимален процент от грешки. Ние трябва да говорим обаче не само за грешки, а и за резултати, за проекти. Какви са резултатите от проектите? Ето, това трябва също така да бъде обсъждано ние трябва да постигнем максимална балансираност. Докладчикът говори за альтернативно решение. Това е чудесна идея. Трябва да, да признаем, че е необходимо да видим каква е ситуацията в различните държави членки, защото това е определящото. Целта е да се намери решение. Не е целта не е да сочим с пръст един или друг, а да търсим решения. И това да бъде решение, което ни дава възможност да намалим процент от грешки. Колегата Обрехт има думата. Благодаря ви, господин председателю. Това е интересен момент, тъй като трябва ясно да дефинираме термините, които използваме. Прави се ясно разграничение в документите, които са пред нас, между допустимия риск от грешки а, и а, и а, допустимите грешки. Това е на първо място. В сферата на кохезионната политика, например, за която често говорим, е необходимо да се мотивират бенефициентите. Те трябва да се ангажират в прилагането на новаторски подходи, да участват в новаторски дейности, да извършват експерименти, да участват в пилотни проекти. Ако искаме от тях само това, това означава, че и нивото на риск ще бъде по-високо. Ако искаме кохезионната политика да се базира на новаторски проекти и дейности, следва да имаме предвид, че нивото на риск може да се окаже по-високо. Това, за което говорим днес, а именно идеята за допустим риск от грешки, и допустимите грешки трябва да ни накара да се замислим какво влагаме в тези термини. Дали бихме искали те да се използват а, при прилагането на проекти, да информираме държавите членки за тези две понятия, и да ги имат предвид при прилагането на проекти. Или пък, може би, просто да се използват при оценка на политиките ни в последствие. Бихме могли да кажем дали дадена политика е, е осъществена по правилен или неправилен начин и в последствие можем да се произнесем дали нивото на риск е било високо или не. Въпросът ми е следният. Дали се нуждаем от тези категории при изготвянето, при подготовката екс-анте на политиката или пък се нуждаем от тези инструменти при оценка на политиката, т.е. експоста. Има и трето понятие а именно разходите за осъществяване на контрол. Тоест, ако искаме да упражняваме повече контрол, за да сведем до минимум грешките, това ще означава, че и разходите за осъществяването на контрола ще бъдат по-високи. Каква е нашата роля? Как да се намери баланса между двете неща? Дали искаме да увеличим разходите за контрола безкрайно, за да постигнем по-добри резултати. Или пък от друга страна може да се постигне известно равновесие, което да е допустимо и приемливо за нас. Ако искаме новаторски, смели а, действия, трябва да се съгласим, а, че ще има определен а, риск от грешки. Затова е необходимо ясно да определим какво означава допустим риск от грешки и за какво ни е необходима тази концепция. Дали тя ни е необходима, за да информираме държавите членки за това какво е нивото на риск, което бихме приели. Но тогава това би било безмислено, защото не можем предварително да им кажем какво ще бъде допустимото ниво на риск. Затова нека да повторят въпроса ми дали искаме да увеличим непрекъснато разходите и, или не. Като някои колеги, дискусията малко ме притеснява, тъй като се говори за това, че трябва да обясняваме на гражданите дали приемаме грешки или не. Ние се намираме в една доста несигурна ситуация в която всички носим отговорност. И комисията, и парламента, и ние. Но нещата трябва да вървят в една посока. Дебне ни най-напред е една опасност и това е да смесваме допустимия риск от грешки с прага на същественост. Много е важно да се направи това разграничение, защото допустимия риск от грешки е е в е, оценката на риска, докато прага на същественост е част от одита. Сметната палата издава становище. От там нататък ние сме свободни да, из... да освободим от отговорност или не, или да не освободим от отговорност. Когато четем документите, понякога и в тълкуването, понякога може да се направи разлика между същественост, и риск от грешки. Освен това се говори за разходите, свързани с контрола и се казва, тъй като разходите по контрола са високи, трябва да внимаваме и така нататък. Аз бих искал да поставим на, да, поставя, да представя едно друго предложение, да поставим на масата едно, един друг параметр. Това е разходите на нашата организация. Защото разходите за контролът е, са повишени. А защо? Защото нашата организация е сложна. Всеки път казваме, че правим грешки, защото законодателството е сложно. Само, че всяко законодателство е сложно. Освен това, и нашата организация не е по-малко сложна. Винаги се чудя как може да се прави вътрешен контрол върху външни структури как да се осъществява външен контрол върху суверенни държави. Кой може да ми каже, че одит на националните държави са независими? Комисията говори за независимост. Аз мога да отида, аз съм бил при френските одитни органи и го питам, кой ви определя вашето възнаграждение? Министъра е как сте независими, т.е. организацията на, целия, на тези, този комплекс Европейски съюз, национални държави е, определят сложността на системата. И това е, тази сложност е свързана и с е, нивото на разходите. Да не забравяме и администрацията аз предложих Европейския съюз да помисли за фонд за административно управление. Защо не е ли дошъл момента, в който обсъждаме следваща финансова перспектива и ние се запитваме колко струва финансовата администрация, колко струва сегашната администрация при цялото ниво на грешките. Законодателството е сложно, разбира се, но и нашата организация е сложна. Държавите членки, някои държави членки казват I want my money back, искам си обратно парите, но ние, които управляваме европейските фондове, които търсим европейски фондове, не можем ли да европеизираме нашите фондове? И не можем ли да управляваме фондовете, вместо да ги поверяваме на държавите членки? Управлението би било малко по-малко е, ефти, малко по-малко скъпо, тъй като централизираното управление изглежда, изглежда, повтарям, по-малко скъпо, по-малко рисково. И аз мисля, че при този дебат трябва да включим не само сложността на законодателството, но и сложността на цялата ни организация. Благодаря. Благодаря. Даваме думата на докладчика. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Оди за ясните му думи. Това беше важно, което каза той. Държавите членки са по-лоши от комисията. Трябва още веднъж говорим по този въпрос. Това не може да се констатира така просто. А, в доклада на Сметната палата за перо образование над, в над 50% от случаите са открити грешки и пропуски. Точната цифра е 42%. Смятам, че това е един висок процент – дали това са били малки грешки? В 50% от случаите допу, допустимостта е била нарушена. Това значи, тези програми не са били допустими, не е трябва да бъдат финансирани. Искам да се противопоставя на комисията, когато говори за споделеното управление – политиката за сближаване, в политиката на селско стопанство има такова споделено управление и то функционира много добре. Упражнява се години наред. Има контролни системи, които са много скъпи. Например, системата е АЯК. Тя е скъпа, но тя показва и добри резултати. Години наред бяхме въодушевени от тази система. Искам да благодаря на комисаря и да го поздравя за докладите за дейността. Генералните директори открито се явяват и споделят грешките, които са направени и областите, в които е имало проблеми. Поздравявам тази практика. Тя показва, че системата през годините се е подобрила. Вие назовахте и цифрите също така. Споменахте и инструмента за временно прекъсване на изплащане на средствата и за прекъсване на тяхното изплащане. 1,7 милиарда евро е сумата, която назовахте вие, а през 2009 година са били взети 15 решения за прекъсване на плащанията. През 2010 година почти Двойна е била тази цифра. Това са много добри цифри, чудесни са. Радвам се, че нещата функционират добре. Относно вътрешните проверки, в областта на образованието и научно-изследователската дейност трябва да се работи по-добре. Един важен въпрос. Вие казвате, господин комисарио, и вие също споменахте цифри, че нещата са, системите са прекалено скъпи. А, пренос на е, енергия, научно-изследователска дейност, необходима допълнителна система за контрол, която е от 90 до 150 милиона евро. И е, така, поне аз разбрах. Сметната палата е установила в глава 1.44 трябвало е да бъдат въз, възстановени средства в областта на, на кохезията 2,4 милиарда евро. Ако всичко се събере на едно, сумата ще е по-висока, но 476 милиона само са били върнати. Така че аз а, бих предпочел да инвестираме в по-добри контроли, по-добри системи за контрол, за да могат възстановените суми да са по-високи. Нека да си направим една сметка за цялостната система за контрол – вие казахте, че тези от 90 до 150 милиона се отнасят, ускъпяване се отнасят само за образованието и научно-изследователската дейност. А как ще изглеждат тези цифри в областта на селското стопанство, например? Трябва да видим дали си заслужават тези разходи, трябва да се види какви средства са били разпределени неправомерно и не са били изискани обратно. Относно Испания. Не искам да обиждам колегата а, от Испания, но има големи несъответствия. Може а, тези разходи да бъдат изчислени и на глава от населението. Когато има нещо такова, трябва нещата да се назовават с истинските им имена. Не искам да обижам никой, не искам да правя нищо лошо на никого. Целта ми е нещата да се подобрят. Мога да ви дам и цифрата а, на глава от населението. Но поне Гърция плаща или връща повече, по-голям процент от а, неправомерно отпуснатите суми. Но за Испания сумата е 2,4 милиарда, която говори сама за себе си. Стана въпрос за а, иновативни концепции, иновативни проекти. Искам да похваля още веднъж комисията. Колегите Андър и Хан дадоха идеи как може да се работи по-добре в бъдеще в областта на сближаването. Вие говорихте и сега за иновативни инструменти, именно за бонуси. Вие не изисквате предварително, а когато се постигне на подобряване, да речем в регионалната политика, в политиката на заедостта, да се отпуска бонус – в научно-изследователската област, област ние ще искаме да има пълно преструктуриране на тази политика, защото изследователската дейност не може предварително да се финансира. Това, което е иновативно, това, което а, е една добра идея, да бъде поощрявано. Това ще е една си... смяна на системата. Една смяна, за която трябва да говорим с вас, господин комисарио, и в бъдеще. И така искам да приключа с а, моето изказване, като спомена казаното от колегата Шаде Мозе. Трябва да внимаваме концепцията, която вие представихте, свързана с а, допустим риск от грешки, да не бъде забулена в, обществен, в обществото. И да не се обясняват на хората, че това съвсем не е толкова лошо. Не трябва да предизвикваме резервираност и въздържаност от страна на гражданите. През 2004 година, когато беше въведена тази концепция, беше трудно нейното формулиране. Трябва да си изпестим една еуфория. не бяхме и много убедителни, както видяхте по време на дискусията. Трябва да внимаваме е, какво послание изпращаме към дънакоплаците. Трябва да работим повече върху себе си, да има по-точни системи за контрол, да показваме по-добри резултати, отколкото е, да извеждаме на преден план някакви философски идеи. Което е една тактика, свързана с забулване на реалността. Благодаря. А, ако има още някакви коментари от а, Сметната палата. You, Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на някои от въпросите, които бяха поставени по време на дискусията. На първо място за упростяването. Ние чухме, че упростяването може да доведе и до система, която е базирана в по-голяма степен на доверието и намаляване на риска. Опростяването по-скоро се отнася до намаляване на бюрокрацията, една по-стройна система, която ще доведе и до намаляване на грешките, защото ще има по-малко правила. Програмите могат да бъдат а, променени, след като се установи, че начина по който вървят нещата са твърде сложни, затова трябва да се преосмислят нещата и да се види по какъв начин да бъдат коригирани програмите. Имаме и трети вариант. Понякога може да се прекрати дадена дейност, ако нищо не помага. И по обективни причини, причини ако все още нивото на риска продължава да е високо, тогава вече можем да говорим за допустимото ниво на риска. Когато говорим за допустимия риск от грешки, има опасност и от риска от повторение на грешките. Има риск свързан с управлението. Ако вземеме, речем, кохезионната политика, не всички правят грешки, по-малко от една трета произвеждат всички грешки. Ако си поставим по-висока цел от прага на същественост на палатата, може да има известно изкушение за намаляване на разходите за контрол, а има опасност и да не се постигнат целите, така че може да се достигне до по-сериозен управленски риск, отколкото си даваме сметка. Благодаря. Давам думата на комисария Шамета. Благодаря, ще бъда много кратък. Напълно съм съгласен с това, че идеята за допустим риск от грешки – не е достатъчно добре оформено. Трябва да се обсъди въпросът в повече детайли. Искам да се върна към казаното от господин Оди. Той много правилно посочи какво точно означава понятието допустим риск от грешки? Това е управленско понятие. Във всяко, при всяко управление се е, определят няколко репера, към които да се ориентират дейностите. И всъщност е, това предлага и комисията. Не комисията е тази, които, е, тази която трябва да вземе е, решение. Унези, които взимат финансовите решения, са унези, които трябва да кажат кое ниво на риска е допустимо. Много е важно да се направи разграничение между допустимия риск от грешки и допустимо ниво на грешки са съвършенно различни понятия и в рамките на допустимия риск от грешки, всяка идентифицирана грешка трябва да бъде коригирана и при необходимост да бъдат възстановени съответните суми. Мисля, че за всички нас е много важно да разберем как функционират нашите системи. Аз съм голям поддръжник на упростяването – но всички ние разбираме, че, за да се, че всяко упростяване изисква време. Аз и моите колеги много искаме да предложим е, упростяване за следващото поколение за програми. Само, че това означава, че евентуалното упростяване ще започне през 2014 и освобождаването отговорност ще бъде през 2016 година, че и по-късно. Така че трябва да се обърнем към проблема сега. И това понятие е само едно от понятията, които трябва да анализираме. Трябва а, да обърнем внимание на всичко онова, което участва в процеса на освобождаване от отговорност. Тук се спомена, че, трябва, че в дискусията трябва да участва и съвета. Това е и моят подход. И ние възнамеряваме да обсъдим въпроса с съвета евентуално в рамките на триалог между трите институции, тъй като въпросът е в... следва да бъде обсъден не само от парламента, но и от съвета. Стигам до въпроса за националните управленски декларации. Докладчикът много сериозно обосновава тази идея. Ние сме представили няколко примера за национални управленски декларации. Трябва да кажа, че има само една декларация, която е подписана от министъра и е заверена от Сметната палата на съответната държава. И независимо от факта, че декларацията е подписана от министъра, нивото на грешки в тази страна е по-висока от прага на същественост. С това искам да кажа, че националните управленски декларации не решават всички проблеми. От друга страна, напълно справедливо беше посочено от госпожа Аяла Сендер, че има и федерални органи, и господин докладчик, вашата страна е федерална държава и е много трудно да си представим, че федералният министр ще подписва управленска декларация, представена от, съответна територия, от съответно териториално ниво. Аз не съм запознат с административно-правната специфика на отделните страни и не мога да коментирам. Но това, което ние предлагаме е да поискаме държавите членки да представят управленска декларация, така че по-висшите органи, които управляват средствата, да подпишат и да декларират, че това, което се управлява, се управлява възоснова на управленски принципи. Ние прилагаме този принцип в комисията. По всичко изглежда, че той дава добри резултати. Вие самият изразихте положително становище за годишния доклад. Така че ние предлагаме да се постъпи по същия начин в други области на програмите. Между впрочем, в селското стопанство системата вече е въведена и бихме искали да приложим този опит и в други области. И се надяваме, че резултатът ще бъде добър. Няколко думи за спецификата. Вие споменахте моите данни за допълнителните разходи, с които е свързан контролът. Нашите изчисления показват, че ако искаме да минем от 3% на 2% грешки, разходите ще бъдат между 90 и 150 евро, докато възстановяването от този, възстановените средства от този 1% ще бъдат 150 милиона. Така че повече, средств, повече разходи за контрол означава повече тежест за бенефициентите – Разбира се, има и други начини за подобряване на контрола, както спомена господин Оди, организационно съвършенстване, обучение и други мерки. Но може би основното е да се да се увеличи броя на одитите при бенефициентите и това беше посочено в доклада това означава допълнителна тежест, забавяне на изпълнението на програмата и други отрицателни последици. Така че трябва да намерим подходящ баланс между нивото на контрола и ефективността на разходите. Още нещо, което според мен е важно – Беше споменато в едно от изказванията, че държавите членки изпълняват програмите по различен начин. Ако ние постигнем съгласие за, до, по концепцията за допустим риск от грешки и за нивото на допустимия риск от грешки, това би било приложимо не само към комисията, но и към държавите членки, които управляват средства в рамките на съвместното управление. Онези, които допускат в момента висок процент от грешки, ще бъдат длъжни да ги намалят, за да постигнат определен репер. И по този начин а, ние ще можем да посочваме с пръст държави членки, да ги посочваме поименно, защото в момента няма обективни критерии, възоснова на които да кажем, че тази държава членка се справя по-добре от друга държава членка. Наличието на един обективен репер ще ни позволи да направим това. Мисля, че успях да разгледам повечето от въпросите повдигнати в хода на дискусията. Съгласен съм с господин Гая, който казва, че трябва да се стремим да разширим понятието. Нищо не е съвършено. Тогава, когато има възможност за усъвършенстване на дадена идея, ми защо не? трябва да се допитаме и до съвета, разбира се, за да чуем какво мисли той. И така, аз ще очаквам да видя как ще се развие по-нататък дебата. Разбира се, предстои да разговаряме и със съвета и с другите заинтересовани лица. Госпожа Аяла има думата сега. Благодаря, господин председател, Аз искам да помолите комисията да ни изпрати цялата информация и също и аргументите свързани с подписването на декларацията за управление. Както и комисарът спомена, не трябва да се търси светия грал – много държави членки имат сериозни проблеми, които трябва да бъдат решени. Ще е много добре, ако се възпре повтарянето на едни и същи грешки. Да, също искам да повторя тази молба към комисията е и от моя страна искам да добавя нещо. В продължение на казаното от колегите и от докладчика, мисля, че основният проблем е да се види къде има конфликт на интерес и дали лицата, които упражняват контрол, са свързани с хората, които предоставят средствата или с бенефициентите. Това е нещо, което констатираме на практика, например в моята родина, Италия. И подобни действия са доста вредни. Друго нещо, което се случва често, е лицата, които търсят начини да се здобият със средства по незаконен начин. Те полагат усилия да спазят всички правила, което означава, че контрола трябва да е по същество, защото трудно е да се реагира, след като дадена фирма е получила 4 милиона от Европейския съюз, например в Италия, за производство на ДВД. На хартия всичко беше наред. Дискусията днес е много интересна. Тя насочва вниманието ни върху факта, че контрола е твърде скъпо начинание, но можем да помислим и за независими органи, Сметната палата, националните сметни палати и други национални органи трябва да се сътрудничат по упражняването на контрол върху законността на предоставянето на средства. Трябва да се направи обаче повече, отколкото до сега. Искам да благодаря на докладчика за отличната му работа. И ако нямате други изказвания по тази тема, искам да преминем към четвърта точка от дневния ред представяне на изследване на тема финансиране на неправителствени организации от бюджета на Европейския съюз. Докладчикът господин Филнер не е тук, но колегата Итала ще го замести. Господин председателю, господин Фелнар имаше други задължения днес. Ето защо аз ще го представя представлявам. Той свърши много добра работа по тази тема и искам да я представя. Това е една много важна и много интересна тема. Е, много е добре, че дискусията по тази тема следва дискусията, която проведохме преди малко за допустимия риск от грешки а, около 3000 организации бяха финансирани и става въпрос за една много висока сума като цяло. Комисията трябва да актуализира своята стратегия. Трябва да бъдат актуализирани и понятията, свързани с неправителствените организации. В момента има различни дефиниции в рамките на Генералната дирекция, отнасящи се до неправителствените организации. Тази дискусия трябва да бъде провеждана по-често, всички трябва да могат да я проследяват. А, дефиницията за НПО не трябва да е ограничена в някакви рамки. Това са едни организации, които са независими, действат самостоятелно. Те получават финансови средства, но въпреки това са независими от а, комисията. Освен това, трябва да се избягва една формулировка, отнасяща се до това, че комисията финансира тези организации – които правят това, което комисията смята за правилно. Има различни по вид неправителствени организации, които преследват различни цели. Могат да възникнат проблеми, свързани с дефиницията за НПО но също може да възникнат проблеми свързани с големината на организациите. Понякога има много малки организации, които не трябва а, да бъдат забравяни. Комисията би трябвало също така да изготвя систематични оценки на ефективността на поощрителните програми трябва а, да се очаква и един вид обратна връзка от неправителствените организации, отнасяща се до изпълнението на проектите. За да може целият процес да бъде прозрачен, трябва да се следва точно процесът на изпълнение на проектите да се вижда кои са бенефициентите. Европейската комисия трябва да има своя страница, където да бъдат изброени съответните организации бенефициенти. Неправителствените Международните организации от моята държава могат да бъдат открити много трудно. Може би трябва да има по-добра организация, за да може да се види кои неправителствени организации от кои държави са и а, всъщност от кои държави се финансират. Това беше. Благодаря ви. Колега и... Благодаря, господин Итала. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Госп... Благодаря на господин Нитала за встъпителните думи по това проучване. Аз ще представя съвсем накратко с мой колега Майкъл Хамър от One World Trust оценката Анализът беше представен в рамките на юни и септември тази година. Обърнахме внимание на, на два основни въпроса. Извинявайте преди това. Съдържанието на изложението. Ще говоря накратко за целта и метода, който сме използвали. След това ще представя някои от основните констатации накрая ще разгледам основните заключения и препоръки. Нашата цел беше да разгледаме два основни въпроса. Първо, сътрудничество между Европейската комисия и неправителствените организации, ефективността на това сътрудничество, степента до която е организирано, постигат ли се резултати в съответствие с очакванията на различните политики на комисията и също така ние разгледахме един друг въпрос, а именно прозрачност. Прозрачна ли е информацията за финансирането на ЕПО? Дали тази информация е достъпна? Дали е представена добре? И каква е ползата от регистъра на представените интереси. Това бяха задачите, които ни бяха възложени. Няколко думи за метода. Разговаряхме с много представители, е, генерални директори в комисията, генерален секретар е, в кабинета на господин Шеф Чувич, разгледахме организации в държавите членки предимно в Холандия и Испания. Разговаряхме с поредици от НПО-та. Проведахме едно проучване сред НПО-та, които са ползвали подкрепа от Европейския съюз. 250 120 НПО-то от 21 държави членки ни представих отговори. Проведахме и задълбочени казуси, за да видим какво е взаимоотношението в отделните генерални дирекции. Също така искахме да представим информация за това как се вършат нещата извън комисията. Обърнахме внимание на сътрудничество между НПО и Холандското външно министерство и Агенцията за международно развитие и Световната банка. Тези три казуса са основата, на която могат да се формулират добри примери за по-нататъчна работа от страна на комисията. Няколко думи за контекста. Господин Итала вече спомена за финансовата прозрачност и базата данни на бенефициентите. Цата беше да видим дали е, дали е лесно да се види какво получават финландските НПО-та от Европейската комисия. Установихме, че не е лесно в този конкретен случай базата данни за бенефициентите не прави разграничения по тип организация и има има възможност да се търси по държави членки, но не се знае дали това НПО е извършило допълнителна дейност. Осъществихме допълнителни проучвания, получихме данни от Европейската комисия от Европейт, от Генерална дирекция околна среда, хум, службата за хуманитарна помощ, Генерална дирекция образование и култура. Раз, създадахме своя база данни и направихме а, сравнение. А, ограничихме а, базата данни само до НПО-та. Сумата от 1,5 5 милиарда е доста различно от това, което видяхме в предишни суми. Трябва да уточним, че анализираме само 4 генерални дирекции – На диаграмата виждате, че от гледна точка на общия обем в начало е Europe Aid, след това е Европейска, след това е службата за хуманитарна помощ и след това околна среда, образование и култура, що се отнася до сумата на отпуснатите средства в базата данни видяхме, че броя на отпуснатите средства е 3000, 2000 от Europaid, околна среда, еко, е, култура и образование е, идва след това. Няколко думи за общата рамка на сътрудничество между Европейската комисия и НПО. През 2000 година Европейската комисия излезе с документ, в който се описва това сътрудничество. Там са представени основните цели на това сътрудничество. Представени... Основните цели тук са укрепване на гражданското общество, разширяване на базата за взимане на политически решения, т.е. да се чуе становище на гражданското общество, за да се балансират становищата, изразени от други заинтересовани страни. Третата основна цел е сътрудничеството да се осъществява в области, в които не може да се разчита само на държавата или само на частния сектор. Ето там е ролята на неправителствените организации. Установихме, че няма последващи документ, политически документи. Документът от 2000-та година посочва и слабостите. Например, там, там е възприят секторен подход и се установяват различия между генералните дирекции. Предлагаме този проблем да бъде предмет на обсъждане. В документа на комисията се казва, че, в, че има разлика в правния статут на НПО-тата в различните държави. Съществуват различни дефиниции на НПО в, в различните служби на комисията. Като цяло, дефиницията обръща внимание на това, че организацията е с нестопанска цел – също така наличието на известен доброволен а, характер на дейността и независимост от правителството. Сега ще дам думата на своят колега, който да поговори за ефективността и ефикасността на сътрудничеството. Благодаря ви много. Господин председател, дами и господа, благодаря, че ни дадохте тази възможност да ви представим резултатите от изследването. Беше интересно, когато започнахме да работим по този въпрос, да видим, че се използват термините ефективност и ефикасност в много отношения те са свързани с понятието отчетност. Когато разговаряхме с неправителствени организации, които участваха в изследването и се опитвахме да разберем какво е, какъв е техния опит в сътрудничеството и взаимодействието с Европейската комисия по отношение на грантовете, започнахме постепенно да разбираме а, по какъв начин неправителствените организации, гражданското общество могат да допринесат а, Европейската комисия да достигне стратегическите си цели. И това е свързано с условията, при които НПО могат да работят. Те ни споделиха своя опит с фокус върху модалностите. Както вече споменах, има въпроси, свързани с продължителността на периода, в който Европейската комисия подпомага организации, финансиране, което е базирано на а, проекти, което преобладава, или пък въпроса за а, програмно а, финансиране, което надвишава даденият а, срок. Сред някои от въпросите, които са на вниманието на НПО, е те да са силно ангажирани с програмите, с участието на техните бенефициенти – така че въпроса за ефективността възниква в този контекст. Трябва да се види какво иска Европейската комисия да бъде разгледано като даден проблем или въпрос и след това да избере НПО, които да а, извършат а, работата да осигурят нужните услуги или пък да гарантират правата на отделни лица или общности. Ефективността по отношение на изпълнението и постигането на дългосрочните цели според НПО изисква да се разгледат по един по-добър начин чрез по-дългосрочно финансиране на програми. Друг аспект, който беше също поставен, се отнася до капацитета на самите организации. Дали те могат да се разрастват при нужда, за да извършат съответната дейност, която им е възложена. С течение на времето те работят при обстоятелства, които се променят, което означава, че а, те са доста ограничени понякога и нямат нуждата гъвкавост, за да могат да постигнат това, което иска Европейската комисия и самите организации. Организациите подчертават също, че има проблеми, които са обсъждани преди, които са заложени в доклада, а именно по какъв начин да се стимулират иновациите, как да се, не се допусне самодоволство, как да се подобри конкурентоспособността. Що се отнася до модалностите, които бяха засегнати от организациите, бяха посочени редица неща, не само въпроса за договорите, но и за механизма за подаване на молби и за подбор. Това зависи в голяма степен от генералния директор и ам, разнообразието на форми. Беше поставям въпроса за хармонизацията, за да могат организациите по-лесно да имат достъп а, до системите. Аз говорих за ограничената гъвкавост, а, пред която са изправени а, повечето организации. Те им искат да имат повече пространство, и друг доста важен въпрос е свързан с това да се отчита многообразието на реципиентите, изискванията за отчетност и контрол не винаги са пропорционални на размера на финансовата помощ, която се предоставя от Европейската комисия. И последното, което искам да кажа от моя страна е да направя обзор на констатациите, свързани с ефективността. Това, което виждате на тази таблица, че а, отчета а, и оценката на ефективността на дейността на тези организации – се извършва чрез самооценка. Има известни предимства за организациите, но и доста а, недостатъци, защото е трудно понякога да се прави а, одит а, чрез самооценка а, на многообразието на изпълняваните задачи. Казусите, които разгледахме, ни позволиха да разберем по-добре какви са най-добрите практики при използването на външни оценки от трети страни по отношение на ефективността. Има пример от Министерството на външните работи в Холандия, който показва дори в държави от Европейския съюз и, има многообразие от практики, които отиват по-далече от принципа за самооценката. Според мен това е, е много полезно да е, има многообразие на инструменти, които да се прилагат такива случаи. Преди дам думата отново на господин Блумар, искам в заключение от моя страна да кажа, че това, което установихме, е, че средствата, които сега се използват, включително модела за ангажиране, за диалог между Европейската комисия и получателите на грантове, работи добре и помага в голяма степен да се постигне това, което споделиха и участниците в изследването, да се постигнат съществените цели, поставени от Европейската комисия. Помага и на Европейската комисия да а, разшири а, основата, а, на която се базира политиката. И на последно място, мисля, че господин Блумайер накратко го спомена, е, че организациите на гражданското общество и НПО са организации, които могат а, да отидат а, много по-далече от своята сфера на внияние, дори да достигнат до правителствени и неправителствени а, организации. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря. Колегата Алексен. Ние не сме свършили обаче. Още няколко минути, ако ми дадете на разположение, за да продължа. Няколко думи относно прозрачността на това сътрудничество. Прозрачността на сътрудничеството между Европейския съюз и НПО. По-рано споменах, че Системата за прозрачност не позволява идентифициране на НПО. Просто не се знае от коя държава а, са те. Не се знае какви средства са получили, как са сътрудничили и с комисията. В момента не може да се прави разграничаване за начина на финансиране, дали това е било за определени проекти или по някакви програми. Прегледността е ограничена. Прозрачността и прегледността на това финансиране. Европейската комисия има интернет страници и може да се намери тази а, информация, но а, за някои потребители на интернет, които нямат толкова голям опит, тези данни може да не са достъпни. Ние прегледахме а, някои от сайтовете на генералните дирекции, на тях има публикувани неправителствени организации, но само в три от случаите ние намерихме ясно разграничаване а, а, на, на организациите, които са с а, нестопанска цел. Относно а, представителите на заинтересованите страни. Има такъв регистр. 39% от всичките постъпления в ця... като цяло са 3000. Вие виждате и другата графика, че има и регистрации направени от самите държави членки мрежата на неправителствени организации е почти изцяло в Брюксел. Има неправителствени организации, които се занимават с лобиране, адвокатска дейност. Като погледнем към тези 120 проучвания, се вижда, че има много малък брой които се оказва, че се занимават с лобиране, но не са регистрирани. Дялът им е малък. Смятам, че броят им беше 10 или нещо такова. Две от тях се занимават с адвокатски, адвокатска дейност, но не са регистрирани. Рамката, прията през 2000 Рамката пред през 2000 година от Европейската комисия ще бъде актуализирана, ще има уеднаквяване на стандартите и дефинициите за НПО, какво може да се направи да се хармонизира моделът на финансиране на ЕПО. През 2000 година беше изготвен един документ – който обхващаше отделните генерални дирекции. Може би трябва да се замислим и за поставяне на прагове за финансиране. Ако комисията иска да поощри НПО да разшири а, кръгозора си, то те трябва да бъдат поощрени, не трябва да зависят толкова много от Европейската комисия. Трябва да се види каква е, колко далече стига тяхната визия. Защото сега те са ограничени до финансиране само от Европейската комисия и, както споменах, някои от тях се занимават с лобиране. Само сега да обобщя препоръките. Ние препоръчваме да се използва програмно финансиране, не проектно финансиране. Също така, програмното финансиране да бъде поставено в рамка на стриктни процедури за кандидатстване, за наблюдение и оценка, също така и диалог между Европейската комисия и НПО. Що се отнася до ефективността, ние смятаме, че има добавена стойност чрез по-системна оценка тук се включва оптимизиране на процедурата за кандидатство, наблюдание и оценка. Също така изискванията за отчетност да бъдат съразмерни на отпусканите средства. И накрая Що се отнася до оценката на ефикасността, да се разчита в по-малка степен на самооценката на НПО и да се разчита повече на външната оценка на е, ефикасността на сътрудничество между Европейската комисия и НПО. По прозрачността бихме препоръчали хармониза... хармонизиране на представянето на данните за финансиране, за да се повиши видимостта. Също така, системата за финансова прозрачност да осигурява информация по тип бенефициент, целта на отпусканите средства и вида договор. И накрая да се види как регистъра за представените интереси да бъде оптимизиран, за да не бъдат включени НПО-та, които се занимават с застъпническа дейност. Да се види кои организации следва да бъдат включени. Също така, от гледна точка на контрола върху качеството, тогава, кога, ако потърсите в базата данни, е, често това се дължи на обикновена грешка, просто се записва не тази страна, която трябва. Необходимо е регистърът да бъде представен професионално и накрая, съвсем накрая, да се засили видимостта на диалога чрез организации чадари на НПО. Председателят благодаря. Преди да дам думата на колегите, да попитам комисията дали иска да каже няколко думи. Благодаря. Съм от Генерална дирекция бюджет. Благодаря на докладчика. Благодаря на двамата автори за задълбоченото проучване. Ние се познахме с него миналата седмица. Госпо... Различни генерални дирекции участваха в проучването и мисля, че ако е, има някои въпроси за пояснение, е, ние сме съгласни с е, тенденциите, които излизат от вашето проучване. И, има изложи някои положителни а, тенденции, но има и какво да се усъвършенства. Възникват някои въпроси. Това са въпроси, които се повдигат периодически. Въпроса за прозрачността. Също така препоръките са важни, тъй като комисията започва да подготвя следващото поколение програми и ние ще държим сметка за всички тези препоръки. Само няколко думи ще кажа а, за този инструмент за системата за финансова прозрачност. Тя се от 2008 година това е много популярен инструмент. В, до нея се допитват 20-30 хиляди пъти в седмицата. Дали не е възможно то беше зададен въпрос за идентифициране на бенефициента, въпрос, който беше обсъден в рамките на освобождаването отговорност през 2008 година. Парламентът направи препоръка. Този инструмент е много полезен за целите на отчетността. Надявам се, че през 2011 година ще разполагаме с ясни насоки и рамки. Благодаря, господин председател. Благодаря. Госпожа Ела Сендер. Благодаря, господин председател. Радвам се, че можах да се запозная с проучването в момент, е, когато ни предстои да разгледаме финансирането на НПО и подобряването на тяхната ефикасност и ефективност. Що се отнася до конкретните проучвания, фокусът се поставя, доколкото виждам, върху Испания и Нидерландия. И въпросът ми е защо сте избрали тези две страни. Има и други държави членки, които финансират неправителствени организации. Защо сте избрали точно Испания и Нидерландия? И защо сте оставили на страна нези организации, които участват в изпълнението на различни програми? Понякога се счита, че те ни улесняват работата ни, а по-скоро я осложняват. За съфинансирането. Всяка година в нашата комисия ние установяваме проблеми с финансирането при участието на международни организации, Европейския съюз, Световната банка, винаги установяват липса на прозрачност, когато става проверката на програми и проекти, които се финансират, защото винаги възникват проблеми с това да се установи кой какво финансира. Що се отнася до гъвкавостта, казуса, свързан с а, а, нидерландската администрация при извършването на промени в програмите на НПО. Бихте ни, ни дали малко повече информация за това. Има и НПО, които изпитват сериозни проблеми в отношенията им с Европейската комисия. В момента има голям дебат дали трябва да концентрираме повече вниманието си в НПО, в някои ключови сектори, което може да означава, че някои НПО могат да ни получат подкрепа. Или пък има друга идея, която е обратна на тази, нещата да се държат отделно, да се възлага една и съща задача на две различни НПО, понякога има не е ефикасно изразходване на средствата. Благодаря, казва председателят. Господин Кацимаркакис има думата. Благодаря, господин председателю. Очудвам се, че все още няма дефиниция за това какво е НПО. По време на изслушването, може би колегите ще се изпомнят, че ние напомнихме на господин Шепчович за този факт, но до ден днешен няма една единна визия, една идея, представа какво е това НПО. И човек не знае с кой си има работа. Има много по вид НПО. Части от тях извършват много важни дейности, някои от тях ненужни, но всички се финансират от Европейската комисия. И Европейската инвестиционна банка също участва в това финансиране. Това е една много всеобхватна сфера. Това е както и при отделните заинтересовани е, страни, представителите на различни интереси. И тук е важна дефиницията какво е това НПО. Изследването ясно показва, че няма една прегледна дефиниция нещата са на парче в отделните генерални дирекции. Не е прегледно кои неправителствени организации се финансират и се подкрепят. Но така не става. Ако искаме да има прозрачност, откритост, ефективност, ефикасност при дейността на НПО, трябва да е ясно как, какви точно организации са това. Е, има разпределяне съгласно генералните дирекции. Това е добре. Има а, един стандартизиран преглед на отделните НПО, на отделните генерални дирекции. Има подходи, които се прилагат от отделните а, комисари и които се използват за други комисари. Да речеме комисарят по околна среда, дали това е комисарят за е, опазване на климата или за околна среда, се позовават на изследвания от НПО, за да противоречат или да влизат в полемика с е, други комисари, например комисарят по индустрията. Не знам дали това е правилен а, подход. Относно това изследване, а, то беше много навременно. Аз се радвам, че то е, а, беше направено. Хубаво е, че то посочва целите, които трябва да се изпълняват. Нека господин Шефчович да приеме нещата на сериозно. Аз станах с такова впечатление, че това е неговото желание по време на нашите разговори. Той редовно ще ни посещава. Комисията трябва да изготви едини стандарти. В противен случай Дънакоплатеца не знае въобще е, какво се финансира. Колегата Гайер. Съвсем накратко. Колегите зададоха редица въпроси. Ето защо аз само една бележка и един въпрос. Относно самооценката на НПО. Според мен има проблем в това кой как получава пари от Европейската е, комисия. колко ефективно се използват а, тези пари. До това ли се отнася тази самооценка? Поне аз така я разбирам. Може и погрешно да съм а, разбрал това понятие. На второ място. Grazie, prego per le risposte. I think I'll take just the ще отговоря на последния въпрос. Госпожо Аяла Сендер, вие попитахте защо сме избрали Испания и Холандия. Ние обсъдихме този въпрос – в докладът сме включили примери от други държави членки, но както проучването беше осъщено между юни и септември, това вече наложи някои ограничения, ресурсите бяха ограничени и трябваше да, да анализираме само две държави членки. Ние избрахме Холандия, защото знаехме, че там има някои много новаторски подходи към сътрудничество с, с НПО. Избрахме Испания, защото аз живея в Испания. За съжаление, не можахме да разширим нещата повече. Трябваше да изберем някои най-добри практики, за които знаехме, че съществуват, за да послужат те като източник на вдъхновение за комисията. Бяха повдигнати много въпроси, които не сме обсъдихме напълно. Използването на НПО от комисията за настройването на отделни НПО-та едно срещу други. Не сме анализирали много тези въпроси. Да, знаем, че има подобни проблеми, чели сме и стати. Защо се дават пари на НПО, което след това на дадено заседание започва да ни критикува. Ние приемаме, че това се случва, но държим НПО да имат възможност да изразят своите становища за да има баланс между това, което мислят те и е, индустрията и бизнеса. Майкъл, може би ще иска да каже нещо по някои от другите въпроси. Okay, um, we, um... Да. Ние не се занимахме задълбочено с въпроса за съфинансирането, но той възникна и той създава безпокойства когато има предложение за съфинансиране, особено при сегашната економическа ситуация, много е трудно да получат достъп до първия лот, след това се нуждаят от втория лот и понякога се оказва, че те са изключени от сътрудничество с Европейската комисия. В много случаи Проблемът е в това да се разбере кои са най-добрите модалности, за да се получи помощ. Беше поставен основателно въпроса за използването на съфинансирането, особено когато става дума за крупни суми. Въпросът за различните дефиниции за това какво представлява НПО. Това е неправителствена организация, това се знае само – и това показва ясно противоречията за ролята на тези организации, включително и за финансирането им. Те осигуряват, например, помощ в различни сфери на политиката, но не винаги могат да съответстват това, което правят на стратегическата линия на комисията. Тези политически аспекти трябва да се преценят от Европейския парламент и от Европейската комисия. Относно достъпа на НПО и въпроса за разходите за операциите. Отново въпроса опира до политическите аспекти, които комисията и парламента биха могли да разгледат. Един от основните проблеми на НПО и на организациите на гражданското общество, че те позволяват все по-широко участие на гражданите да формират политиката, която представлява интерес за тях. Има известни ползи и този канал да остане отворен. Аргумента за разходите също е уместен. Мисля, че е трудно да се даде отговор, защото ситуацията във всяка отделна държава е различна и се нуждае от различна реакция. Не знае дали това отговаря на въпросите, които бяха поставени. Надявам се, че е така.